можем бавничко да, да започнем работа. Имам няколко съобщения да направите, ще ни отнемат малко време. А 10.15 трябва да започнем да гласуваме. Първо, за дневния ред. Към точка 5, доклад за междуинституционалните преговори, ще добавим темата за устойчивите органични заместители. Трилога се състоя във вторник. С това изменение предлагам да приемем дневния ред. Няма възражение, приемаме го. На вашите документи ще намерите доклад от нашата мисия за участие в срещата на върха за действията в областта на климата между 12 и 14 декември Сан-Франциско. Начало на тази среща застана губернатора на Калифорния Джери Браун за и целта беше подготовка на КОП-24 в Катовица. Срещата на Енви на 10 феврари сутринта и след обяда се отменя. Извънредна среща заедно с Агри и Итре по въпросите на горите с участието на комисария Хоган ще се проведе в Старасбург в понеделник, 14 януари от 7 часа вечерта. Превод на е осигурен 20 езика и също, както винаги, срещата се предава по интернет. В вашите документи разполагате с протокола от нашето заседание от 25 октомври. Ако до края на срещата не постъпят възражения, протокол ще се счита за прият. Сега, доклада за а, изменалите между институционални преговори. Четири неща имам да ви кажа. Първо, а, относно етикетирането на алкохолните напитки. Третия неформален триалог се проведе на 27 ноември. След а, много работа. С удоволствие ви информирам, че постигнахме политическо споразумение по всички политически въпроси, свързани с това предложение. Дискусията се беше съсредоточена върху трите нерешени пакета. Споразумяхме се е, на 22 януари да гласуваме в нашата комисия. Е, а на 10 декември е, в специалния комитет за селското стопанство. Също така ще бъдем нотифицирани от страна на комисията относно техническите пречки пред търговията. Сега, относно досието за пластмасите, трилога се проведе на 28 ноември. Беше постигнато предварително споразумение по редица въпроси по член 1 и 10 и множество дефиниции. Председателството подчерта, че приближава своята позиция към тази на парламента по отношение на е, филтрите на тютюнови е, изделия, е, бутилки за напитки, е, рибарско оборудване и така нататък. Е, по пет члена парламента направи предложение за компромис. Беше постигнат значителен напредък относно членовете за ограниченията на пазара и анекс Б. Парламента предложи да се разшири категорията на продуктите от разширяващ се полистирол и те също да бъдат забранени и да се предлага един възможен компромис, а именно да се добавят оксоразградимите е, продукти към списъка с забранените е, продукти е, и да се забранят на 100% пластмасовите чаши за еднократна употреба, за да се запази равнището на амбицията. Сега, относно леките търговски автомобили, третия триалог се проведе по това досие в четвър... във вторник, 4 декември. Някои въпроси бяха временно приключени, например измерването по WLTP, етикетирането, нишовата дерогация за а, удължаване на срок до 2028 година, а, както и някои точки от преамбила, касащи околната а, среда. Обменяхме с комисията мнение относно възможен компромис, но не беше постигнато споразумение относно а, мерките за стимулиране на постигане на целите. Двамата са законодател все още са на позиции, които са много далече на от друга. Изчакваме срещата на съвета в петък и предлагаме да се проведе нов трилог в понеделник в Страсбург от 9 часа вечерта. Последното досие, за което трябва да ви информирам, това е досието за устойчивите органични замърсители. Първият неформален трилог се проведе на 4 декември. Беше разгледан и обсъден цели текст. Беше постигнато принципно споразумение по основните въпроси, например новите задачи на Европейската агенция по химикалите. Но Относно а, измерението на анексите не беше постигнато споразумение. съвета предлага да се замени делегирания акт с обикновена законодателна а, а, процедура а, и а, въпросите, свързани с анекса 4 и 5, да се приемат а, с актове за изпълнение. С това ние не можем да се съгласим. Парламентът изразява своето недоволство от подхода на съвета. Комисията също изрази своите опасения и като цяло подкрепи позицията на парламента по този въпрос. Светлината на всичко това, преговарящия екип а, на парламента а, изрази своята готовност да се проведе още един трилог на 18 декември за, и очаквам от съвета да промени гъвкавост. Редица въпроси бяха отнесени за работа на техническо равнище. Това бяха съобщенията, които исках да направя. Нека сега да преминем към електронното гласуване. Надявам се да сте си приготвили картите за гласуване. Започваме е, с проекто станов... гласуване на проекто становище е, относно е, прилагането на регламента относно защита на животните по време на транспортиране в извън Европейския съюз. Изменение едно. За. Против? Въздържали се, отхвърли се. Господин Явро, бихте ли се преместили ето тук? Yeah, because uh, <laughs> confusing me. Защото ме обърквате. Благодаря ви. Аз го повиших Всъщност, като го преместих, е, е, компромис едно. За, против, въздържали се. Приема се. Е, изменение 13 за. Против, въздържали се. Приема се. Изменение 15 за. Против. Нека да проверим изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Измене 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се 20, 26, извинете, 20, 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се, 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 53. За. Против. Въздържали се. Приема се. 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 64. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66.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 не вдигнахте добре ръка, така че нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да. Картата ми за гласуване се предвижва насам, но аз гласувам за. Приема се. 130 за. Против. Въздържали се. Приема се. 132 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 140 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 142 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 143 за. Против. Въздържали се. Приема се. 144 за. Против. Въздържали се? Да направим проверка на 144. Край на гласуването. Приема се 146 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, про... против, Въздържали се. Зелените. Приема се. 157 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 159 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме за целият текст. Моля, гласувайте електронно. And it is closed. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме е, сега проекто стану, е, е, проекто становището по следващата точка. Създаване на програма за единния пазар. Изменение едно за. Против въздържали се. Отхвърля се. Промис 3. Приема се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се. 84. Гласуваме анблок. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 101 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим 101. The vote is closed. And it... Край на гласуването. Приема се. Номер 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 102 за. Против въздържали се, проверка. Край на гласуването. Приема се. 10 за. Против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване на 103 че за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против,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 въздържали се, отхвърли се. 33. Не, 34 за, против, въздържали се, отхвърли се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се. 36 още един път за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против,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 Край на гласуването. Приема се. 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към гласуване на проект за резолюция по Европейската година на зелените градове. Компромис 9 за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 Зелените. Зали сте? Нека да проверим. 71 изменение. Край на гласуването. Приема се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Приема се 98 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме допълнение към 30. За, против, въздържали се, отхвърля се. 32. За, против, въздържали Социалистите против ли сте? За. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41. За. Против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 Зелените ме объркват, както и либералите, казва председателката. А вие себе си обърквате. Край на гласуването. Отхвърля се. 51 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 52 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение по 56-то изменение. Има ли някой, който да възразява срещу това изменение? Тогава гласуваме 56 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 59. А 58 беше отхвърлено. 57 за. Против, възражали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приключихме с гласуването. Сега преминаваме към дебата, но ви давам две минути пауза, за да решите дали ще останете или ще си тръгнете. What is, uh, what... Okay, if you wanna... Моля, заемете местата си. Или поне у нези от вас, които ще останат. Ако няма да останете, моля да продължите разговорите си извън залата. Моля за тишина. И така. Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на ОСП. Стратегическия план с докладчи господин Лавия. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. На 1 юни Европейската комисия направи предложение за регламент по стратегическите планове за ОСП. Вътре са обединени двата стълба в един инструмент. В предложението на комисията има нов модел, възоснова на нови цели и цели в областта на околната среда и климатичните изменения. Новите и цели, след от новите цели, три са в на... на нашата комисия. Неутрализиране на климатичните изменения, устойчиво развитие, ефективно използване на природните ресурси и биологично разнообразие и биоекономика и също така селското стопанство да даде отговор на обществените очаквания за сигурно и устойчиво производство на храни и хуманно отношение към животните. Както знаете, по това досие ние поискахме на председателския съвет да бъде подпомагаща комисия и работим по член 54, т.е. споделена отговорност по определен брой членове. Върху тях съм съсредоточил работата си и привличам и вашето внимание върху тези членове, тъй като те са свързани с правомощията на нашата комисия. Преди да навляза по същество няколко думи за член 54, който ни предоставя споделена а, отговорност на комисията Агри не, беше, не ни предостави тази възможност. Не бяхме участвали, не участвахме на семинарите, не бяхме поканени, не участвахме при разработването на календара, който по член 54 е споделена дейност ние се включихме след дискусии и това трябва да се подчертае. След среща с координаторите Изпратихме писмо на комисията Агри, е, за да очертаем всички тези проблеми. Сега е, по същество. Очевидно е, че по време на този мандат бяха направени изменения към съществуващото законодателство, по-конкретно чрез регламента Омнибус. С него бяха въведени поредица от изменения. Според мен, те подобряват законодателството и те влязоха в сила. Ясно е, че ОСП е една от историческите и основополагащи политики на Европейския съюз. Е, за дълго време тя беше единствената истична обща политика. Също така е вярно, че както обсъди пленарната зала, ОСП трябва да получи достатъчни средства, за да може да запази този характер на общностна политика. Затова подчертавам значението на необходимостта ОСП да запази адекватен и достатъчен бюджет и да не настъпят съкръщения, каквито предложения има, тъй като това е политиката. От друга страна, искам да кажа няколко думи за новата политика на комисията от гледна точка на обща архитектура. Аз винаги съм казвал, че ОСП трябва да запази характера си на обща политика и не е редно да се разделя тази политика на 27 национални политики. Споделям напълно политиката субсидиарност, но ако не запазим общия характер на политиката, ще имаме 27 различни политики. Очевидно ще загубим характера на обща политика. От друга страна, разбирам, че в съвета какъвто и да е министъра, на който ще бъдат предоставени средствата, които да изразходва тези средства, ще каже да. Ние като парламент трябва да запазваме подхода към насочен към запазване на общия характер на политиката. Сега към предложенията. Ясно е, че моите предложения са до голяма степен свързани с 52-те изменения, които внесах от гледна точка на околната среда. Аз в този доклад не исках да се спирам на, обща, на общи теми с колег... по тях с колеги внесахме изменения в комисията Агри 52-те изменения са към членовете, по които имаме споделени правомощия. Целта е да има повече съвместимост с съществуващото екологично законодателство, аз се спрях на новия модел за изпълнение, който се основава на стратегически национални стълбове. Споменавам обвързаността с условията система, приемам подсилената система за обвързаността с условията и тази система може да възнагради онези производители, които работят за постигане на екологичните цели на Европейския съюз и на националните цели. И заедно с това смятам, че новото предложение предоставя на държавите членки твърде голяма свобода при изразходване на средствата и нивото на амбиция. В... И това би могло да доведе до 27 различни национални политики. Трябва да се подсилят национ... общите елементи, като се добавят към основния някои елементи, които предложението оставя на държавите членки. Аз съм убеден, че определена гъвкавост е, е напълно съвместима с принципа за субсидиарност, но не смятам, че трябва да се позволява на държавите членки да приемат различен подход и да третират производителите по различен начин. Следователно, подсилих общите елементи на ОСП и за това добавих някои елементи, с които се намалява свободата на държавите членки. Опростяване да, но не национализация. Например, изменение 18 предвижда държавите членки да определят практиките, които имат благотворен ефект върху околната среда. Аз съм го изменил, така че комисията да приеме акт за делегация, така че да се направи списък на практиките, които са благоприятни за климата и околната среда. И сред тези практики да се и да се направи избор между предложените от комисията практики за да не се предоставя а, е, възможността на държавите членки сами да решават. Що се отнася до целите, които държавите членки трябва да изберат в различните сектори, засилващи екологичния сектор и и, се, и като се увеличи броя на мерките. Трябва да подчертаем, че подхода на предложението на комисията е насочено към резултатите. Това предполага ясна рамка, за да може, за да, може да се извършва наблюдение по отношение на целите, формулирани във всяка държава членка. Тук трябва да внимаваме и да не и да гарантираме отговорност при разходите и резултатите. По дефинициите аз е, споменах онова, което беше постигнато в регламента Омнибус и да не стане така, че две години след приемането на Омнибус да се тръгне по нов път. Постигнатото спороме, споразумение, според, според мен, е по-добро в сравнение с предложението на комисията. Ясно е, че Направих предложение и за младите, и за гъвкавостта при трансферите, повече гъвкавост при управлението. А също така и всички държави членки, които имат регионални, ненационални правомощия за управление. Също така темата за влизане в сила това не е в нашите правомощия, но не можем да не изразим своето становище. Миналия мандат бях докладчик по хоризонталния регламент за ОСП. Проведахме множество трилози, за да формулираме дефиниции, имайки предвид, че ако всичко върви добре, би трябвало да има гласуване на първо четене в пленарната зала предстои създаване на нова комисия след изборите няма да е възможно да се започне веднага с трилозите, имайки предвид броя трилозите, които бяха необходими, за да се постигне до решение по тази толкова важна политика, няма да успеем да постигнем окончателен резултат преди, 2000, преди 2020 година и влизането в сила ще бъде 2021 година. Ориентирам се към приключване. Очевидно, когато водим тази дискусия, знаем много добре какъв е броят на измененията към предложението на комисията Агри. Те са достатъчно, така да кажем, няколко стотин. Следователно, това ще затрудни още повече гласуването в пленарната зала и би ми се искало двете комисии, както е предвидено по член 54, да работят по въпросите, които са в нашите правомощия и да няма опити от страна на комисията Агри да, да забавя нашето становище. И в нашия график трябва да държим сметка за решенията в комисията Агри, за да може нашето гласуване да се проведе в необходимия срок. С това приключвам. Благодаря. Благодаря ви. Обръщам се към докладчиците всяка, сянка, но се налага да ви огранича. Значи не повече от 3 минути на човек. Госпожа Мелиор. Ähm, Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да бъда кратка, но все пак ще се спра на някои въпроси. Благодаря на докладчика, господин Лавия. Аз поделям голяма част от неговите оценки, особено по отношение на трите неща, при които имаме нужда от повече европейска политика, а не национализиране. Второ, споделям всичко, което той каза за процедурата. Ние сме също скептично настроени. И третото, което искам да кажа е относно трансфера на средствата. Е, групата на социалистите и демократите споделя виждането на господин е, Лавия. Ще внеса изменения, е, които ще отразяват моята позиция. Ще направя и изменения относно е, целевото обвързване на средствата, каквото според нас трябва да бъде възможно, както по първия, така и по втория е, стълб. Това, което искам да внеса в приноса към общата а, а, дискусия е, че трябва да се предвидят мерки за климата и околната среда, т.е. 50% от средствата да бъдат предназначени за тези цели, както по първия, така и по втория стълб. Целта на това целево обвързване е да се предвидят достатъчно средства за изпълнението на тези две важни цели. Искам да припомня един доклад, който се казваше, че тези средства, многото средства, които са предвидени, трябва да се използват, за да се направи повече за биоразнообразието и климат. Относно таваните, смятам, че е, е добре те да се премахнат. Това не е добре нито за климата, нито за околната среда и е в полза само на едрите земевладелци и млечния е, сектор. Всички тези цели, които предвижда, могат да се постигнат и по друг начин, без обвързване на а, а, плащанията. Относно условията, държавите членки трябва да направят така, че фермерите да правят повече за околната среда и за климата. Трябва да се намали използването на средства за растителна защита и то устойчиво. За целта в член 6 целите трябва да се формулират по-прецизно и по-ясно. Относно таваните, всички организации казват, че няма да може да се постигне целта да направим повече за околната среда и климата. Ако държавите членки обаче се заемат с тази цел, трите точки трябва да бъдат взети предвид да, се въведат задължителни осигуровки, насърчаване на младите фермери и така нататък. Измененията, няма, които ще внеса, няма да са 4000, но ще бъдат точно по темите, които ви изложих. Благодаря на мадам Вишиявска. Благодаря, госпожа Вишневска. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Бих искала да кажа, че новата структура на ОСП събужда у мен смесени чувства – по много въпроси аз споделям мнението на докладчика. От една страна, оценявам факта, че държавите членки ще получат повече правомощия. Това би могло да допринесе до за по-добро използване на средствата. От друга страна обаче се притеснявам, че може да се стигне до повече бюрокрация и до по-голямо бреме за фермерите и бенефициентите. Аз ще подкрепя измененията на докладчика. Имам предвид онези, които имат за цел да се отложи въвеждането на новия модел. Съгласна съм, че е необходимо да запазим нивото на финансиране по ОСП, което се прилага в момента. Леко съм удивена от новите екологични цели – не искам да омалуважавам ролята на селското стопанство, що се отнася до ограничаването на измененията в климата, но от тези усилия може да проистече голяма бюрокрация и това може да е в ущърп на потенциалните резултати. Искам да спомена по-конкретно целта за устойчиво развитие на съставките и на а, суровините за селското стопанство, както и управлението на тези съставки и суровини. Някои екологични цели могат да направят някои държави членки по-бедни на общия пазар. Не толкова заможните държави ще имат по-малко средства с цел приспособяване към новите цели. Стратегическите планове, ако ще включват всички цели, които предлага комисията, би трябвало да бъдат и е, добре финансово подплатени. Ще внеса изменения по силата на които ще пледирам за това да се издръвнят плащанията за фермерите. Освен това, трябва да е възможно да има трансфери между стълбовете. Тук не съм съгласна с докладчика. Той иска да ограничи прехвърлянето на средства. До известна степен докладчика вече е ограничил приложеното поле на проекта на комисията. Аз обаче мисля, че би трябвало да има повече показатели, спрямо тези, които са в член 7. Моето изменение ще се опита да ограничи обаче приложното поле на някои показатели. Благодаря, господин Гербранди. Благодаря, госпожо председател. Напълно подкрепям проекта на текст на Джовани. Това трябва да го кажа в началото. Мисля, че общата му позиция е правилна, особено що се отнася до екологичните аспекти. Преди да стигна до екологизирането и нашата роля в този дебат, бих искал да задам няколко въпроса на комисията. Знаем, че комисията е, е организация, която винаги стъпва на данни, когато прави своите предложения, но когато говорим за селско стопанство, здравия разум като че ли отсъства. Има политически предложения и няма никакво стъпване на солидни данни. За щастие, Сметната палата в своите два доклада от април и от 7 ноември ни показа доколко проекта на комисията е лишен от здрав разум. Два примера. На първо място, Комисията основава своето предложение на факта, че селското стопанство е ключово за развитието на селските райони, за техната економика. Не е вярно това. 96% от тази економика се пада на услугите и на индустрията. Значи 4% селското стопанство не носи на плещите си селската економика економика и селските райони. На второ място, данните свързани с подкрепа на доходите се основават само на доходите, които идват от самото стопанство. Всички останали типове доход от партньори и така нататък не се изчисляват. Това означава, че доходите на стопанствата са много ниски. Ако партньора, например, има е, работно място, пълен работен ден, неговия доход не се взима предвид. Тоест, има сериозни опасения относно смисъла на това предложение. Все още чакам ответна реакция от комисията във връзка с казаното от Сметната палата. На следващото място по отношение на екологизацията. Подкрепим Джовани, когато той казва, че ренационализацията е изключително опасна, особено ако няма система по силата на която екологичните мерки да станат част от националните политики. Защото всички знаем, че държавите членки имат един интерес, когато става дума за ОСП, това е да се даде колкото се може повече средства на техните собствени ферми. На тях не им пука за екологичните критерии, които задаваме. Нека да бъдем откровени. Същото въжи и за нас. Комисията Агри последния път разводни всички предложения за екологизиране, които бяха направени от комисията. Значи комисията е единствената институция, която се бори за околната среда. Комисията обаче е сама с това предложение за ренационализация. Така че имам едно много категорично, категорично искане. Да имаме количествено изчислими цели за устойчивост в това предложение за екологизация. Това е единствения начин да гарантираме, че най-накрая сърското стопанство ще даде своят дан за устойчивата економика. Благодаря, господин Ейхал. Три минути. Благодаря, госпожо председател. Винаги е проблем да се изказвам след Хербенян. И аз можех да започна с цитати от докладите на Сметната палата и да ви кажа, хайде кажете сега кой е написал това. Само, че е, Хербенян обезмисли моето желание да се шегувам. Благодаря му за това. Все още обаче чакам ответната реакция на комисията относно казаното от Сметната палата. Сметната палата направо хвърля в кошчето това предложение. Искам да разбера какво казва и оценката на въздействието. Там се казва, Оратора цитира с голяма скорост. Предложението казва, че ще се дават пари на хектар. Този инструмент не отговаря на мерките за смягчаване на взесето върху околната среда. Предложението на комисията е нереалистично, продължава цитата на Сметната палата, въпреки призивите за екологизация, предложението не откликва на а, онова, което а, прикамваме да се направи. Предложението не е предвидило система за ефективно изпълнение. Не е ясно как комисията ще гарантира, освен това, достатъчно ниво на амбиция по отношение на околната среда в държавите членки. Оратора спира да цитира. Значи, като зелен аз бих казал, че комисията не си е свършила работата. Ние в парламента трябва да положим много усилия, ако искаме наистина ОСП да стане зелена по своя характер. Искам да благодаря и на Джовани, защото той самия пледира за нещо подобно, само че в твоите предложения обаче, ако ги погледнем, мисля, че можем да заключим, че трябва да отидем малко по-далеч. Твоите предложения са добра основа. Като зелен депутат аз ще ти помогна да отидеш още по-напред, защото ние трябва да чуем сметната палата. Това е важно. Искам да благодаря на всички вас и да чуя от комисията какво ще направи, за да промени своя проект. Защото ако го направите, ние ще отидем на преговори, обаче вие ще се придържате към класическата ви стратегия. Това е нашето предложение и толкова е нищо повече. Или ще вземете сериозно препоръките на една сериозна институция и ще промените своите предложения, за да може да отидем на преговори на по-различна основа. Ние се надяваме, че този път комисията Агри поне веднъж ще започна да слуша, вместо да казва, че става дума за парите на фермерите. Не, това са пари на данакоплаците и ние трябва да гарантираме, че парите на данакоплаците се изразходват както трябва. И ние ще го направим, само че се надявам, че комисията ще ни помогне като подобри своя собствен текст. Благодаря, благодаря господин Ейкхаут. Така, приключваме с списъка на докладчиците в сянка. Преминаваме нататък към другите депутати, които искат да се изкажат. Не са малко. Ще ви огранича от към време. Две минути предлагам. Моля обаче наистина да се придържате в рамките на две минути, иначе съвсем ще му изпуснем края. Първият е господин Дорфман. Благодаря. На италиански. Аз споделям това, което каза Джовани Лавия, че ние трябва да се съсредоточим върху правомощията на нашата комисия. Това въжи не само за това досие, но и за останалите две. Аз съм докладчик в сянка по едно от тях. Аз съм докладчик и по друг доклад, по който има проблеми с Агри. Да, ОСП трябва да остане общностна политика. Ние говорим днес за политика за устойчивост и в различните части на Европейския съюз потребностите може би са различни. С други думи, една, исканията за една по-зелена, по-устойчива сълскостопанска политика може би влиза в компетенциите на а, държавите членки. Аз мисля също така, че фермерите ще бъдат засегнати от устойчивостта. Нека да промени малко формулировката и да не създаваме впечатлението за себе си, които като за отпускащи средства срещу е, ясно условие за е, устойчивост. Нека по-скоро да поставим акцент върху е, високото качество и следователно устойчивостта. Следователно да променим формулировката, да приемем правила, които могат да бъдат прияти от всички. Екологизацията остана неразбрана за много от земеделските производители. И това е мярка, която се прилага еднакво навсякъде, независимо от специфичните условия. При всички случаи земеделските производители не разбраха тази идея, а и самата сметна плата каза, че това е провал. Нека да се стремим а, към приемането на а, дефиниции, формулировки, които могат а, да се приемат всички госпожа Делае. Аз имам въпрос по календара. Надявам се, че това няма да застраши работата ни. Също така подкрепям общите съображения, влизането си от 2023 година, за член 6, новаторството, но имам едни по-общи коментари по предложението на комисията. В цели 8 и 9 се казва, че заетостта, работните места, в селските райони трябва да се добавят а, с а, биоекономиката. Тук няма никакви предложения. Това не би било толкова трудно. Според мен комисията трябва да приеме спешни мерки за план за протеините за Европейския съюз. Без такъв план ще продължим да внасяме 70% от растителните протеини от чужбина. Те са генно модифицирани. Аз мисля, че ОСП трябва да има амбицията да постига високи и економически, и екологични условия, за да не се противопоставят двата сектора. Аз е, мисля, че за селското стопанство е много ценно да се стреми към устойчивост, обвързването с условия. Това не би трябвало да води до противоречие между рентабилност и опазване на околната среда. Госпожа Пирик. Благодаря. На първо място искам да благодаря на господин Лавия. Съгласна съм с неговия план. Съгласна съм и с господин Дорфман. Затова няма да повтарям. Ако говорим за околната среда и за селското стопанство и пресечните точки между тях, би трябвало да се опитаме да намерим пресечните точки между комисиите Агри и ЕМВИ. Обръщам се към господин Хербранди. Той каза някои неща, с които не съм съвсем съгласна. В Холандия имаме 168 области по Натура 2000, където работят и където се намесват хиляди фермери. Не става дума само за различни природно не благоприятни условия. Става дума за различните начини, по които може да се възнаградят фермерите за това, което правят. По-добре да ги възнаградим по различни начини за постиженията им, вместо да слагаме пречки пред тях. Иначе съм съгласна, че много може да се направи и съм съгласна, че трябва да се запази някакъв базов доход за фермерите, защото ако погледнем безопасността, сигурността по-скоро на храните и околната среда, ще видим, че някои начини да се канализират пари към фермерите не работят както трябва. Затова ние трябва да гарантираме, че парите наистина стигат до точното място. Ако говорим само за средства за иновации, свързани с пазарите, това не е достатъчно. Наистина парите трябва да стигнат до фермерите и трябва да гарантираме, че парите е, ще бъдат е, заделени и за защита на околната среда. Благодаря, госпожа Аюзо. Благодаря. На първо място искам да поздравя господин Лавия за неговото предложение. Като цяло аз съм съгласна с него. Съгласна съм за запазването на степента на финансиране на ОСП. Съгласна съм и във връзка с възможността за маневриране, която комисията дава на държавите членки. Не можем да имаме 27 различни общи скостопански политики. или версии на такава селско-стопанска политика. Естествено, решенията няма да дойдат с магическа пръчка за кратко време. По отношение на онези елементи, за които отговаряме ние, искам да кажа, че ще внеса изменения във връзка с гарантирането на сигурността на продоволствията, борбата с изчезването на населението от някои райони. По член 27 ще включа нови показатели във връзка с приноса на горите за почистването на въздуха. Освен това бих искала да премахна възможността комисията да въвежда нови показатели чрез делегирани актове. По отношение на член 42, мисля, че 10% би трябвало да се запазят, що се отнася до средства за агроекологични мерки. Мисля, че бихме могли да увеличим от 50 на 55% степента на съфинансиране. Би трябвало и да разширим мерките, които са насочени към подкрепа на пчеларите и пчеларството. На следващо място, необходимо е да се подсилят инвестициите в иновациите. Измененията към член 65, какво смятам за тях? Мисля, че помощта за държавите членки може да се отпуска не само под формата на компенсации, но и под формата на стимул да се работи за по-голяма екологичност. Това исках да кажа. Благодаря. Благодаря, госпожа Гростет. Благодаря, госпожо председател. Нямах намерение да се изказвам в началото, защото е вярно това, което се каза за комисията Агри, но аз дадах пълната си подкрепа на колегата Лавия. Съжалявам, че колегите агри винаги смятат, че селското стопанство е изцяло в техните правомощия и другите комисии нямат право да работят в тази област. Е, сега за екологизацията на селското стопанство, според мен е, трябва да се е, смени с устойчиво селско стопанство. Общата сълскостопанска политика трябва да остане обща политика. Национализацията би била катастрофа. Съгласна съм с колегата Лавия. Изненадана съм от това, което каза колегата Довман за изискванията и потребностите на регионите. Да, но има принципи. Те трябва да бъдат еднакви за всички и те се адаптират, защото климатичните изменения, използването на пестицидите, пестицидите и така нататък са различни в различните региони и е необходимо да има гъвкавост, но принципите трябва да бъдат еднакви за всички. Ще следя много внимателно този доклад и може би ще внеса изменения. Господин Хойтема. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за проекта на текст. Имам една молба и освен това искам да ви предупредя. Трябва да подобрим мерките за екологизация в рамките на ОСП. По настоящен почти всички са съгласни, че мерките за екологизация не работят. Много хора са зад тази позиция, фермерите не ги харесват, така че мерките трябва да се променят. Защо не работят според мен тези мерки, защото се основават на конкретни резултати. Тоест, ако си фермер, Брюксел ти налага какви мерки трябва да изпълниш. Фермерите казват, аз мога да внеса съответните мерки в моето стопанство, но какво ще стане? Няма да се промени нищо. Фермерите попълват някакви документи, получават средствата, няма конкретни резултати. Ако искаме да подобрим екологизацията, трябва да имаме подход основан на резултатите. Той може да се осъществи по различни начини. Може да дадем възможност за предприемачество, за нови идеи, за иновации. Трябва да дадем възможности за сътрудничество между фермерите. Те могат да сътрудничат и с други участници в веригата на доставки на храни. Нека да не правим нещата твърде а, стрикни. Нека да не бъдем твърде закостенели. Трябва да има гъвкавост, трябва да има ясни цели, естествено, трябва да има ясно определено на това колко средства за каква цел отиват, но предлагам на всички да не попадаме в същия капан, а именно е, толкова се страхуваме от ренационализация, нека съответно да имаме подход основан на, на мерките. Не, трябва да се постави акцента върху резултатите, и да се стъпи на основата на тези резултати. Освен това, трябва ли да се постави акцента само върху плащане на единица площ? Мисля, че трябва да има плащане за конкретни действия, а не за единица площ. Благодаря, господин Хойзлинг. Що се отнася до сътрудничеството между нашата комисия и комисията по сълскостопански въпроси, нека да видим кой е прече на това. Джовани Лави е бил докладчик за Агри и той знае, че от страна на консерваторите е, е, има така задръжки относно сътрудничеството с комисията по околна среда а, което не е правилно, защото без добра стопанска политика няма да постигнем нашите цели за околната среда и за климата. По предложението на комисията мога да кажа следното. Господин Хоган а, е на път да сложи край на общата селскостопанска политика и да разбие на 27 национални селскостопански политики. Това няма нищо общо с гъвкавостта. В крайна сметка всяка държава ще прави това, което сметне за добре. И това, което според мен е най-ужасяващото в това предложение на комисията е, че а, екологичните мерки до голяма степен са доброволни по отношение на е, екологизирането се разбрахме, че не сме постигнали целите, но сега казваме на държавите, правете каквото искате и в крайна сметка ще стане така, че държавата с най-лошите условия ще определя е, темпото. трябва да обвържем нещата с политиката за околната среда и, и климата, а не да даваме на всеки някакви пари за хектар. Това е най-глупавото, което можем да направим. Трите цели са за рационализация, ориентация към е, износа и като трета цел бих сложил е, е, опазването на околната среда. Да, обаче това не е правилно, не е целенасочена е, политика. Комисията ни показва как не трябва да се прави. Господин Холган каза, ама сметната палата не са ни разбрали. Това за мен е меко казано нагло от негова страна. М не може да кажем на сметната палата, че те нищо не разбират, само Холган знае какво трябва да се направи. Нека да работим а, така, че да насочим нещата отново в правилната посолка. Госпожа Каденбах. Благодаря. Аз също съм член на комисията по бюджетен контрол и отговарях напоследък за онези доклади, които касаяха ОСП. Е. Това, което днес се каза, минава като червена нишка през всички доклади на сметната палата включително и това, че комисията не взема предвид критиката от страна на Сметната палата. Аз не смятам, че е, парите на европейските дънакоплаци трябва да бъдат разглеждани като фиксирана сума за подобряване доходите на фермерите. Не, тези плащания трябва да бъдат обвързани с постигането на някакви цели. В бъдещата ОСП трябва да се изпълняват определени цели. Така че това, което трябва да се направи, е да се приложат едно към едно препоръките на Сметната палата. Господин Ниярд от комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще започна с благодарности към докладчика господин Лавия за чудесния доклад, който той ни представя. Изключително балансиран доклад дава много добра база за дискусии и в комисията по селско стопанство. Ще започна своето, надявам се, кратко изказване с една информация за основната структура и това, което искаме да постигнете. Разглеждайки сегашната сегасовско-стопанска политика, стигнахме до извода, че един унифициран подход към 27 държави членки с различни климатични и економически условия, такъв подход а, не работи. Това беше в най-общи линии оценката, която направихме. И Оттам тръгнахме, за да направим това, което, с което разполагаме сега. Имаме нов модел, базиран на три а, стълба. Първо искаме да. а, се откажем постепенно от а, системата, която имаме в момента. А, а, второ, искаме да насърчим мерките, насочени към конкретните условия и цели. И трето, искаме да направим нещата е по-малко бюрократични за фермерите и държавните власти. Това не води към ренационализиране към 27 общи селско-стопански политики. Ние сме убедени в това. Ние имаме ние сме направили рамково предложение, което се подкрепя и от правната служба на парламента имаме три стълба, които ще бъдат общи за всички. Ще има общи цели, които за първи път ще бъдат записани в нашите регламенти. Ще има общи индикатори, ще има обща система за управление. Ще има повече прозрачност благодарение на стратегическите планове за ОСП, които ще бъдат предаване на комисията за оценка и одобрение. Ние ще преценяваме дали те изпълняват правилата и дали работят в изпълнение на общите цели. Има нещо е, конкретно, което което господин Лавия предлага, а именно, че комисията е, е, трябва да с делегиран акт да възложи на парламента да изработи микросхемите. Е, сега, с оглед на екологизирането, ние не смятаме, че комисията е най-добрият орган, който трябва да направи това. Според нас, страните членка много по-добре знаят е, какво най-добре трябва да се направи за екосистемите, за техните конкретни еко, екосистеми. И това е причината, поради която ние сме а, е, заложили а, е, екосхемите като нещо задължително за държавите членки. Искам сега бързичко да се върна към екологичните аспекти на всичко това. Знаете, че работим по три стълба. За всичко, което е свързано с директните плащания, сме предвидели разширени условия, които трябва да се изпълнят от всички фермери. Това ще замести настоящата система от кръстосани съответствия и ще бъдат възприяти някои елементи от системата за екологизирането и ще се даде гъвкавост на страните членки, за да могат те да се съобразят с местните си нужди. Втория стълб ще бъдат задължителни схеми. Екосхемите няма да бъдат доброволни, те ще бъдат доброволни за фермерите, но не и за държавите членки. Държавите членки ще бъдат задължени да включат фермерите тези екосхеми. Член 92 е, е, е, възлага правно задължение на страните членки да заложат по-големи амбиции в своите планове за защита на околната среда и климата. Мисля, че всички тези неща, взети заедно, би трябвало да представляват солидна основа, за да се постигне повече за опазване на околната среда и за борба с измененията на климата, като същевременно отчита изводите, които сме си направили от досегашната ни работа. Относно трансферите между двата стълба, разбирам откъде проистича това, защото то е свързано с МФР. Искам да предупредя само за следното. А когато предлагате да няма а, трансфери между втори и трети стъп, не означава непременно повече защита за околната среда и повече а, защита на климата, защото в първия стълб имате екосхеми и страните членки могат да решат да се фокусират повече върху екосхемите и да вложат повече пари там. И ние трябва да направим така, че да има достатъчно гъвкаво за трансфери между отделните стълбове. И накрая няколко думи относно въздейс... оценката на въздействието и становището на съдебната палата. Комисията категорично отхвърля обвиненията от страна на сметната палата. Комисар Холган заяви това публично и говори надълго и на широко за това в комисията Агри. Е, но ние също така сме извършили писмен анализ, където точка по точка разглеждаме становището на Сметната палата, където казваме къде не сме били е, разбрани. Вашата комисия също ще получи копия от този документ и ще може подробно да разгледате точка по точка нашия отговор на сметната палата. Беше направена оценка на въздействието, което обхваща няколко стотин страници, изключително детайлирана с други думи. Тази оценка е публична и може да бъде разгледана. И Последно, за началото на реформата, ние смятаме, че тази реформа трябва да стигне до фермерите, до полетата, колкото може по-бързо. Така че ние сме доста амбициозни в това отношение. Не искаме да чакаме до 2023 година, а да започнем колкото може по-рано. Благодаря сега господин Лавия да отговори. Президенте, Госпожо председател, позволете ми да, позволя, да благодаря на всички колеги за богатството от изказвания, които ми предоставят богат материал при воденето на този процес. Ще подчертая само някои от аспектите, които чух. С някои съм напълно съгласен. Те са от екологичен характер. И от друга страна, искам да кажа, че работата, която свършихме в тази комисия при борбата срещу климатичните изменения в различни сектори, не можем да допуснем да се налагат строги лимити при производството на електроенергия, без, без селското стопанство да дава също своя принос към борбата за опазване на околната среда и смятам, че, смятам, че селското стопанство трябва също да даде своя принос. Как да стане това е предмет на различни мнения. Някои колеги са по-склонни да смятат, че държавите членки трябва да се адаптират към решенията на национално ниво. Това е и позицията на комисията. Аз мисля, че предложението да се че предложението за акт за делегация не ограничава възможността на държавите членки е, за, за действие. Аз не бих искал, като се делегират съответни мерки, да, повли, да пострада политиката за климатичните промени. Затова и направих това предложение. Колегите направиха интересни предложения, които ще оценим. Чух това, което казват е, за съгласието им с докладчика. Надявам се, че броят на измененията няма да бъде впечатляващ, е, тъй като има опасност да затрудни нашата дейност. Ние, госпожо председател, със секретарията определихме дата за внасяне на изменения 11 декември. След като, се, след като разговарям с политическите групи, да, разбирам, че има че се струпват много доклади в един и същи период, тъй всички са се ориентирали към пленарната сесия през април. За си с, с оглед на това се колебая преди да поискам удължаване срока до 13 декември но очаквам да получа измененията, които ще бъдат много полезни при изготвяне на становището, което ще внесем, ще представим на Комисията по селско стопанство. Благодаря. Надяваме се да можем да гласуваме в ЕНВИ през февруари. С това приключваме дебата по тази точка. Благодаря ви и минаваме към Европейския семестър за координация на економическите политика, годишен обзор на растежа 2019 година. И имаме проекто становище. Господин Ковачев е нашия докладчик. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще бъда кратък. Ще се спра на основните моменти от нашото проекто становище. Знаете, че годишният обзор на растежа беше публикуван на 21 ноември наред с това да служи на европейските политики. Той е насочен към целите на Европейския съюз след 2020. Наближаваме нов период и за това смятаме, че в рамките на Европейския семестър трябва да се приеме нова рамка, която да се води от целите за устойчиво развитие. Аспектите на здравоопазването и околната среда трябва да заемат твърдо място в европейския семестър и растежа да се ориентира към тях. Като цяло аз подкрепям подхода на комисията да се концентрира върху ключови приоритети, но зеленяването на економиката и повечето инвестиции в системите здравеопазване смятам, че също ще увеличат нашата конкурентно способност, защото ще подобрят благосостоянието на европейските граждани. Европейския семестър, неговата цел е да насъчи структурните реформи в това отношение. Според мен ще бъде добре да се направи ясна връзка между европейското финансиране и целите заложени в европейския семестър, но не това да се представя като условие. Смятам, че по-дългосрочната перспектива ще бъде подходяща при оценката. Надявам се комисията да вземе предвид нашите препоръки от миналата година в областта на здравеопазването. Фокусът се измести от економия на разходите към резултати, които дава системата за здравеопазването. Не можем да изграждаме Европа само възоснова на краткосрочни економически е, цели, защото не можем да реализираме нашите амбициозни цели за растеж и работни места, без да бъдат нашите граждани здрави. Ще спра до тук и ще дам възможност на колегите от другите политически групи да изложат техните виждания. Благодаря. Благодаря, госпожа Кавазон, за мистер Зориньо. Три минутки. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се от името на господин Зориньо, който не може да присъства. Той ме помоли да изложа неговото становище. Първо искам да благодаря на господин Ковачев за неговото проекто становище, което ние като цяло подкрепяме. Имам обаче някои конкретни изменения. Първо, Необходимо ли е да се по, поставя акцента повече върху екологичната политика и политиката за климата? Целта всъщност би трябвало да бъде е, в рамките на европейския семестър да се постигне климатично неутрална економика ние сме заложили нулеви емисии от парновакови е, е, газове, е, за да може да постигнем един социално справедлив и економически ефективен е, е, преход. Също така се стремим към справедлив преход, който, преход, който ще даде възможност на работещите да се адаптират към нисковъглеродната економика. Освен това, гражданското общество и екологичните организации трябва повече да бъдат включени в този процес, а също така и Министерствата на околната среда. Благодаря. Благодаря. господин Айкхаут. Аз ще бъда също кратък. Също искам да благодаря на докладчика за проекто становището. То съдържа много добри елементи, които ние ще подкрепим. Мисля, че трябва да засилим връзката с националните енергийни и климатични а, планове. Те също трябва да бъдат част от европейския семестър. Може да очаквате изменения в тази а, а, посока. Иначе ние подкрепяме това, което вие се опитвате да направите. Единственото, по което ще поспорим с вас е, е във връзка с условията, защото ние не сме съгласни с вашата формулировка. Ние смятаме, че трябва да има определен определени условия, но нека да видим как да ги направим а, умно. Това е дискусията относно условията, която така иначе ще трябва да проверем. Иначе подкрепяме в посоката, в която вървите. Благодаря. Госпожа Гростат. Благодаря, госпожо председател. Четейки доклада на комисията, отбелязах с удовлетворение, тъй като това е актуален проблем във Франция, че доклада поставя акцент върху необходимостта да се подсили фискалната справедливост. Прочетах един параграф, който ми харесва, а именно способността за управление в настоящия етап способността да се налага здрав... данъчно облагане върху най-големите данакоплаци е ограничена. Има нужда от данъчна справедливост. Нашите съграждани не могат да разберат защо предприятия, които реализират големи печалби в цифровата економика, плащат толкова малко данъци съветът се оказва неспособен да вземе решение в тази област. Това е сериозно и няма да се приеме добре в предизборната кампания. Докладът подчертава необходимостта да се създаде благоприятна рамка за економическата дейност и като заедно с това се обръща внимание на устойчивостта ние ще се откажем ли от научно-развойната дейност? Не сме ли разбрали, че технологичният цифровия преход а, има нужда от а, нови суровини? Не можем да се откажем следователно от реиндустриализацията на Европа. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Ако не... Госпожа Веки от комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които взеха думата. Искам съвсем накратко да ви благодаря за коментарите за годишния обзор на растежа. Ще отбележим позицията на вашата комисия и ще се погрижим вашите коментари да бъдат представени на комисията. Съвета по околна среда ще обсъди годишния обзор на растежа. Радваме се, че е, някои от коментарите, които направихме за здравеопазването, е, получават внимание. Е, тази година е особено важна за нашата економика. Ситуацията е благоприятна. Шеста година подред има економически растеж – никога не е имал толкова висока заетост 239 милиона. Това е впечатляващо. Това обаче не означава, че сме готови за бъдещи предизвикателства. Външните рискове се засилват. Сега е момента да се предприемат действия. И разбираш се, приобщаващия растеж, са, и устойчивостта са много важни съображения. Също така, модернизацията на индустрията се споменава в проекта. Тя е изключително важна с оглед на декарбонизацията и преминаването към кръгова економика в Европа и има значение за нашата конкурентоспособност в международен план. Благодаря ви. Благодаря, сказва председателката. Господин Ковачев, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите и на Европейската комисия за направените коментари. Съгласен съм с почти всичко, което казахте за политиката в областта на климата и околната среда трябва да държим сметка за технологичната революция, имаме нужда от модернизация в интерес на економиката, да привлечем гражданското общество за постигане на условията за емисията за 2050 година по обвързването с условия, нека не наказваме регионите и гражданите и да видим как да включим този въпрос. Благодаря, всички. Благодаря на всички. Надявам се съвместна ни работа да продължи. 9 януари 11 часа е срока за внасяне на изменения само на английски. Надяваме се да се гласува в Комисията за околна среда на 29 януари а, а в економическата комисия 26 е февруари. Стигаме до последната точка в дневния ред а, именно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета с 2017 година, общ бюджет на ЕС, Европейска комисия, Европейски орган за предотвратяване на болестите, Агенцията за лекарствата, и други, тъй като аз съм натоварена с тези становища, ще започна с някои съображения. Както и в предишни години, Енви, както казах, ще представи 6 становища. Що се отнася до комисията, е, Европейската Сметна палата реши да не представя типът грешки, но реши да представи грешки при различни дейности, проекти и разходи. Що се отнася до генерална, до дирекция околна среда през 2017 година, Програмата Live, която отбеляза 25-та си годишнина, осигури 222 милиона за финансиране на 139 нови проекта. Заедно с това необходими са допълнителни усилия, за да се намали, намалят забавенията в плащанията по тази програма тъй като 5,8% от плащанията превишават законовите законово определените лимити през 2017 година, по-конкретно с 3,9% през 2016, 12% през 2015 година. Също така, средносрочната оценка на програмата беше представена през 2017 година. Отбелязва, че повечето проекти все още не са стартирали и малко проекти са приключили. 20 целта за 20% разходи в хоризонтален план не са спазени. Само 3% са насочени към климата. Също така, годишният доклад за дейността на Генерална дирекция Клима все още включва резерва на репутационна основа съображения със сигурността. Генерална дирекция САНТЕ приключи средносрочната оценка на третата програма за здравеопазване. Тя, за... Тя стига до заключението, че програмата е довела до съзами резултати. Също така се посочват е, остатъчния процент грешки 2,5% за общата дейност в областта на безопасност на храните и фуражите през 2017 година, с което се превишава прага на същественост от 2%. Отбелязва, че това се дължи е, на на надценяване и на превишаване на приисканията за разходи в контекста на структурни промени в управлението и контрола. Що се отнася до агенциите, се прави анализ на това как се използват ресурсите от гледна точка на ресурсите и нивото на персонал. Един общ коментар, който може да се представи, че част от резултатите не са могли да бъдат постигнати през от много агенции поради ограничения в ресурсите. Проектостановището обръща внимание на научните и технически резултати, както различни важни инициативи. Сметната палата подчерта, че са получили уверения, че годишните отчети за 2017 година за пете агенции са надежни и че основните операции са редовни и а, законни. В проекто становището се изразява удовлетворение от изпълнението на бюджетните функции в областта на здравеопазването, околната среда, безопасността на храните и фуражите. становището изразява становището, че може да се даде освобождаване от отговорност на комисията и агенциите за 2017 година. Ще се радвам да чуя коментарите на докладчите в Сянка и колегите. Госпожа Каденбах. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на а, нашата председателка госпожа Валеян а, за а, шесте проекта доклада. Аз ги подкрепям, но както чухте стана дума за освобождаване от отговорност на а, редица агенции за 2017 година. Това са агенции, за които нашата комисия отговаря. ЕФСА, ИСДС, е е е, ЕМА и Агенцията по а, химикалите. В рамките на комисията по бюджетен контрол контрол. Аз отговарям за тях също. Мисля, че можем съвсем накратко да кажем, че DigiSanta, DigiClima и петте агенции могат да бъдат предложени за освобождаване от отговорност. Присъединяваме се към това предложение. Имам няколко допълнения. Първо, относно за общия бюджетен план да се добави допълнителен параграф, който да подчертая значението на здравеопазването и растителната защита. И да допълним още един параграф, с който да, в който да кажем, че голяма част от мерките за здравеопазване е, са изпълнени Знам, че има ограничен брой е, символи, знаци, в които трябва да се вместим като текст. Е, относно по-високия брой грешките на DJ е, е, е, Санте, ще кажа, че по въпроса се работи. Искам да отбележа също така и трудностите предизвикам от това, че някои фирми са се декори като по-малки или по-големи, за да могат да участват, което предизвика повече работа, изиска повече ресурси. Относно ЕФСА, другата седмица предстои гласуване в Страсбург относно общо право, свързано за храните. Ще разгледаме предложението на комисията измененията на парламент документи, ако те бъдат а, а, прияти, се очакват по-високи разходи за ЕФСА. Знам, че това е доклад за освобождаването от отговорност, но в тази връзка трябва да обърнем внимание и върху това, че новата задача на ЕФСА ще иска и нови финанси. Благодаря ви. Thank you very much, Madam Благодаря, госпожа Гростет. Благодаря, госпожо председател давам пълната си подкрепа за всички становища, които представихте. Само ще поставя акцент върху Европейската агенция за лекарства. Надявам се, че измененията, които могат да бъдат днесени, ще бъдат насочени към бюджета и, това, и няма да се използва освобождаването от отговорност като притек за да анализираме работата на агенцията. Привличам вниманието ви към четвърта точка на становището. Напълно го споделям. Там се говори за ресурсите на агенцията. От една страна ние им възлагаме нови задачи. Аз познавам темата, особено връзка с ветеринарните медикаменти. От друга страна не искаме да осигурим необходимите средства за преместването много е важно агенцията да разполага с необходимите средства. Това не е така в момента. Аз ви подкрепям и смятам, че трябва да обръщаме непрекъснато внимание на Европейската комисия необходимостта да даде възможност на агенцията да изпълнява задачите, за които е създадена. Благодаря, председателката. Напълно съм съгласна с казаното от вас. Очаквам вашите изменения. Сега искам да помоля комисията да се изкаже. Госпожа Вакру. Благодаря от гледна точка на Генерална дирекция околна среда. Много сме доволни от вашия доклад. Положихме усилия да изпълним програмата лайв в максимална степен. за нас приоритет е приключване на следените програми от предишни периоди и също така искаме да разполагаме с данни, които да включим в средносрочната оценка и предложенията за лайф, които представихме тази година в контекста на МФР. Отбелязахме казаното от вас за забавените плащания – имаме оправдание, опитваме се да изпълним плащанията а, с прецизност, което и доведе до много нисък процент от грешки в годишния доклад за дейност. Отчитаме обаче казаното от вас и ще положим усилия. Също така, имайки предвид значителното съкръщение на служители, приветстваме ваше казаното от вас. Ще го включим в годишния доклад на Генерална дирекция околна среда. Искаме да изпълним програмата ЛАЙФ с по-добри резултати. Това е всичко от Генерална дирекция околна среда. Някой друг иска ли да вземе думата? От Генерална дирекция мерки в областта на климата ние отбелязваме казаното от вас. Що се отнася до два споменати въпроса за хоризонталният елемент, да, не сме това не е постигнато, но се надяваме амбициозната цел да бъде постигната от 2022 година. Това предполага колективни усилия от страна на всички органи. Ние сме на прав път в проекто бюджета за 2019 година, който скоро ще стане окончателен бюджет клеймът мейнстриминг е около 21%. И разбира се, трябва да се подготви бюджета с 2020 година и има опасност да не се постигне и има вероятност и да се постигне. Що се отнася до схемата за търговия с емисии, да, много важен елемент. Рискова система, тя работи горе-долу на подобни принципи, като тези на банките. И за това се прилагат а, стриктни изисквания, както в банковия сектор. Приложихме реди, редица мерки, например, прехвърлихме системата в по-сигурен сървър в Люксембург – и правим оценка на риска, за да видим какъв е рискът, след като се изпълни целият план за действие. Това ще, от това ще зависи дали ще вдигнем резервата в годишния доклад. Но не мога да предрешавам резултатът от оценката. Аз ще бъда полезен Генерална дирекция здравеопазване ние приветстваме проектостановището, което е много ясно за безопасността на храните. През 2017 година сме изпълнили 100% и ангажимента и плащанията. Що се отнася до процента грешки, Опитваме се да използваме в максимална степен новия финансов регламент, който осигурява възможности за упростяване при възстановяване на направените разходи. Искаме да има системата да бъде по-проста и за държавите членки, и за комисията. Работим по този въпрос вече. И е, има добри резултати. Що се отнася до Агенцията за лекарства, това е проблем за 2018-2019 година. Е, казусът е специфичен, наясно сме с проблема, работим е, за да решим тези проблеми, свързани с брой на служителите. Благодаря. Европейска агенция за околна среда. Оценяваме вашето становище и сме ви благодарни за това, че поставяте акцент върху необходимостта от допълнителни ресурси, така че да можем да изпълняваме задачите си. Ами това е. Да, заповядайте. Госпожа Вакно. Бих искала също така да ви информирам, че в контекста на Европейската агенция за околна среда комисията а, приключи своята оценка за тази година, така че в следващия доклад ще получите този важен доклад, този важен елемент. Освен това, с, а, иначе сме имаме, даваме пълната си подкрепа за вашия доклад. За онези области, за които носим отговорност. Председателката, благодаря. Срока за внасяне на изменения е 11 декември. 5 часа след обяд гласуване в Енви. 21 или 22 януари. Благодаря ви, пожелавам ви приятен ден и приятен обяд.